за да може да се проведе дебат в пленарната зала през ноември, което ще бъде между 23 и 27 по време на парламентарната сесия. Въпросът е как да се предотврати насилието срещу жените. И това е един въпрос, който сме обсъждали доста подробно, с много голяма ангажираност в нашата комисия, да, нееднократно. Това е част от правата на жените. Някои жени живеят в страх и непрекъснато се страхуват от а, това, че ще бъдат малтрентирани, животът им е заплашен и тези жени не могат да действат като нормални хора в социалния си живот, в професионалния си живот, защото а, тяхното положение не им позволява да използват тези основни права на човека. Има а, психическо физическо и физическо насилие, има и други видове насилие. Има редица международни органи, ЮНИФАМ, ЮНИФЕМ, които са се опитвали да разглеждат начините и за а, спирането на насилието на жените, на жените, за те, да не бъдат те жертви на такова насилие. И трябва да ви напомня, че ЮНИФАМ а, организира една много широко обхватна кампания не на насилието срещу жените, която привлече значителна подкрепа от всякакви организации по целия свят. И това показва колко силно хората искат да намерят решение на този проблем. Юнифам ще продължи своята кампания, ще се навлезе в други фази на тази кампания. Имаме значителна отговорност в тази комисия, защото трябва да работим по този въпрос. Не бива никога да се пренебрегва факта, че това представлява а, нарушаване на правата на човека тогава, когато жените са изложени на а, насилие. Това пречи на жените да играят пълноценна роля в обществото. Текстът на проекто резолюцията е на ваше разположение. Искам да ви помоля да погледнете е, въпросния текст и да коментирате, ако искате, защото ще гласуваме. Аз самата би желала да направя някои коментари, тъй като въпросът е толкова важен. Трябва да продължим да работим по тази резолюция, за да можем да постигнем полезен дебат и в пленарната зала. И сега ще ви дам думи, думата, ще имате възможност да коментирате проекторезолюцията, която според нас съществува във всички езикови варианти. Имате думата. И така, Погледнах 73-те изменения, които бяха направени на тази резолюция и виждам, че има много идеи, които се повтарят и които всъщност не допринасят с нищо в повече. Напротив, даже има някои много интересни изменения, които са внесени от други колеги, дори когато гледам собствената си работа, аз решавам да се запазят някои от измененията. Аз самата съм работила по този въпрос, но не съм внесла много нови изменения, тъй като много от тях са излишни. Опитах се да упростя нещата, защото има огромен брой изменения, всички се интересуват и това беше доста важен и доста деликатен въпрос. Ние ще съсредоточим голямо внимание по този въпрос и работата, която ще извършим днес, ще превърне този документ в важен инструмент на Европейската комисия, която да повлияе върху инициативите. Това е изключително важен документ и аз съм много удовлетворена от акцента, който комисията, вниманието, което оказа нашата комисия. Искам да ви пожелая успех в продължението на работата. Благодаря. Иска ли някой друг да коментира по въпроса? Ако не, тогава предлагам да преминем направо към гласуването. Госпожа Парванова, но преди да вземете думата, мога ли да напомня на колегите, че ще трябва да си подготвите картите за гласуване, тъй като ще гласуваме по електронен път. Госпожа Парвандова, благодаря, госпожо председател. Предвид факта, че някои от колегите трябва да пътуват след един час за Мадрид за делегацията, ще бъде много кратка. Въпросът е много важен. Това, което искам да повдигна, е, е лингвистична верификация по изменение 59. В английския текст е написано, че жените, които са жертва на насилие, би трябвало да имат достъп до правна помощ. В българската версия пише безплатна правна помощ. Искам да поясня, защото оригинала е на испански. Дали целта е да се предостави безплатна правна помощ? ние бихме подкрепили, ако се добави безплатна правна помощ. Fru Госпожо Парванова, ние ще проверим това и ще установим. Но съм сигурна, че би трябвало текста да гласи безплатна правна помощ, но ще проверим. И така, сега мисля, че можем да гласуваме. Сега искам да се опитам да а, цитирам имена, а, номерата на а, измененията на английски. Започваме с изменение 31, което е в 7 различни части, така че ние няма да гласуваме а, по първата част. Гласуваме по изменение 31, изменение първо гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част. Добре, да проверим. Ще проверим първата част на изменение 31. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. 9 гласа за, 12 против. Така че предложението се отхвърля. Изменението си отхвърля. А, втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Част трета пада. Така че можем също да е, преминем към изменение 32. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Изменение 33. Гласуваме кой е за. Против, въздържали се, приема се. 35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 Добре, всъщност може да ни кажете, всъщност работи вече картата или... Не се говори в микрофон. Край на гласуването. 8 за, 13 против, 2 въздържали се. Така че... А Изменението се отхвърля. Изменение 40. Коза. Против. Въздържали се. Приема се. 41 пада при това положение. Преминаваме към 42. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 43. Е за. Против въздържали се, приема се 44 за, против, въздържали се, приема се 45 в две части, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се, втора част, пата. А, добре, гласуваме за втората част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 47. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 48. За против, въздържали се, приема се. Изменение 46 в две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, ще проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 11 за, 16 против. Отхвърля се наистина. Изменение 49. Кой е за? против, въздържали се, приема се. И така, преминаваме към 51. Така че преминаваме към изменение 52. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 55. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следва изменение 56. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 53. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Отхвърля се. Добре. Нека да проверим. Моля, гласувайте. И... Добре, всъщност сега вече започвайте да гласувайте, да гласувате по изменение 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 16 за 11 против, така че е прието. Изменение 54. Коза е Против. Въздържали се. Приема се. 57 в две части. Гласуваме за първата част. Коза е Против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 Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме. Моля, гласувайте изменение за изменение 6 по електронен път. Сега вече наистина може да гласувате. Край на гласуването. Резултат е 11 за, 14 против. Следователно се отхвали изменение 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Из, изменение 9 и 10 са идентични. Гласуваме 9 и 10 и 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Всички се приемат. Искате да проверите? Добре. Гласуваме по 9 и 10. Само по 9 и 10. Моля да ме измените. Гласуваме за 9 и 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието е 18 за, 6 против, 2 въздържали се. Изменение 11. Кой е за? Против въздържали се, приема се. Изменение 12, разделно гласуване в две части. Първата част, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втората част, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 е отеглено, така че преминаваме към изменение 16. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Искате да се провери ли? Добре, режим на гласуване за изменение 16. Край на гласуването. Резултат е 14 за, 13 против. Значи е прието. Изменение 17. Кой е за? Против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 Изменение 3 за против въздържали се, приема се. И изменение 4 коза против въздържали се, приема се. И така гласуваме за окончателното, за окончателния текст електронно гласуване. Моля, гласувайте. Госпожо председател, може би не съм разбрала правилно, но ми се струва, че в точка 1, ако първите две части са отхвърлени, другите би трябвало да бъдат подложени на гласуване. Бихте ли обяснили, ако обичате?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 не сме гласували а, първа и втора част. Няма смисъл да се гласуват другите части, останалите части. Гласуваме върху целия текст. А, социалистическата група са един в повече. Някой би трябвало да извади картата си. Сега вече е добре. Край на гласуването. Седемнайсет за, има против, четири. Как са гласували да или не? Против? Добре, хубаво. Ще добавим още един глас към гласувалите против и така резултатът е 17 за, трима против, значи 4 души против, заедно с госпожа Люлинг и 4 са се въздържали. Благодаря ви за това гласуване. Благодаря на всички колеги. Jag föreslår att vi återupptar vårt utskottssammanträde och den punkt på dagordningen som vi har nu. Добре, нека да продължим нататък с дневния ред. Следващата точка е съобщение на председателя по препоръки на координаторите. Заседанието на координаторите бе проведено между 3 и 4 днес след Координаторите взеха множество решения по докладите по собствена инициатива. Е, разделиха, разделени бяха докладите между е, различните политически групи. Обединената левица ще се занимава с доклада по пътната карта за равнопоставеността. Също така има доклад по а, е, економическата криза и правата на жените. Също така НП ще вземе жените лидери в областта на бизнеса. а пък ще вземе доклада по социалната интеграция за, на жените от различни етнически младсинства. Е, взехме решение, че ако Комисията по околна среда изготви доклад по въпроса за солидарността и здравеопазването и качеството на системата на здравеопазване в е, Европейския съюз, е, тогава ние пък ще изготвим едно становище. Взехме също така решение госпожа Бауер да се занимае с освобождаването от отговорност по бюджета за финансовата 2008 година с становището по този въпрос. След това по петициите, които са препратени към нашата комисия, те ще бъдат изпратени на всички членове на комисията. Обсъдихме също така искане от госпожа Маскардини, която искаше да работи по въпроса за жените мусулманки в Европа и забраната на бурката. Комисията взе решение, че това не е част от, от правомощният на Европейския съюз. Занимахме се и с редица петиции, които отново които също попадат извън нашия, нашите правомощия. След това обсъдихме резолюцията за разширяването на Комисията по външни работи. Става дума за Хрватия, Македония и Турция взехме решение да се включим в изработването на тази препоръка с няколко точки, свързани с правата на жените и равните възможности. Говорихме също така и по календара за посещенията на делегациите и за изслушванията и всички членове на комисията ще бъдат информирани за тези дати. Обсъждахме и възможността за организиране на публично изслушване, на което, в което се обсъжда новата Европейска стратегия за равнопоставеност между половете. 13 ноември е крайния срок, до който членовете могат да изпратят е, своите предложения във връзка с организацията на това изслушване. И накрая взехме решение за въпросите, е, които да се зададат на комисарите, на кандидатите за комисари на техните изслушвания. Бяха направени много коментари и всичко е взето предвид. И въпросите, които се надяваме да можем да зададем на комисарите, ще бъдат изпратени до всички. Координаторите също така се взеха решение да се включат и въпросите зададени тази сутрин. И накрая координаторите решиха също, че когато става дума за разпределението на различните доклади в комисията, Искам, бихме искали да напишем писмо до господин Бузек, председателя на Европейския парламент, в което да, да настоим за това да има комисар, който да се занимава, който да отговаря и за въпросите свързани с равнопоставеността между половете. Това е всичко. Ще получите протокол от заседанието. Има още няколко точки под... останали в дневния ред. Но, за съжаление, ми се налага да напусна. Няколко членове на комисията от част от делегация, която ще пътува до Мадрид. Затова ще дам думата на госпожа Естрела, за да председателства оставащата част от заседанието. Благодаря много, и всичко добро. Peço desculpa desta pausa, mas foi para tentar perceber eh, o que é que se... Извинете за това прекъсване, но ми се наложи да попрегледам дневния ред и да видя какво ни остава. Какво ни остава от предвидения за днес дневен ред. Остава ни предотвратяване и борба с трафика на хора и защита на жертвите. Давам думата на госпожа Бауер. Thank you first of all to all who... Нека да благодаря на всички, които са тук. Сигурна съм, че за някои от вас е много изненадващо това, че вместо становище или проекто становище на... пред себе си виждат устен въпрос. Като се има предвид новото положение на Европейския парламент, след като бе подписан Лисабонския договор от последния президент, се правят усилия, максимални усилия да се вклю... свърши работата по този въпрос преди влизането в сила на Лисабонския договор и единствената възможност да изпратим да съобщим пред комисията какво очакваме от тях, е да напишем устен въпрос с резолюция. Положението в момента е такова, че, че комисията по граждански свободи взе също такова решение, затова имаме два устни въпроса. Единият е адресиран към комисаря, а другия към съвета. Има и две версии на въпроса, тъй като Комисията по граждански свободи изготви различна версия на устния въпрос. Затова ние трябва да подготвим с докладчика е, по този въпрос една обща версия на устния въпрос и а, също така една съвместна резолюция. Надявам се, че ще имаме време да се върнем на този въпрос, когато е готов проекта на общия текст. Но сега има възможност неформално да обсъдим какво бихме искали да включим в общия текст, който изготвяме с комисията Либе. Това, което аз а, мога да споделя на тази етап е, че има добри новини от съвета. Тоест, съвета също е работил по тази въпрос и се надяваме, че ще имаме нов текст, който до голяма степен прилича на текста, който ще бъде прият на съвета. Този вид предложения от комисията може да бъде много голяма крачка, напред. Може би не толкова голяма, колкото очакваме, но все пак много голяма. А, може би си спомняте, че доста говорихме за децата, които просят на улиците, на столиците на различни държави членки. Много от тях, според Европол, са жертви на трафик и много често те са били трафикирани заедно с майките си или дори с целите си семейства. Няма начин да се справим, нямаме инструмент с който да се справим с този проблем, защото няма как да събираме доказателства. И като се има предвид, че просията не е престъпление в Европейския съюз, няма никакъв начин да се занимаем с това престъпление като трафик. Сега вече просията е включена в една като, раз... като един вид трафик. Има много силна защита на жертвите, така че да се елиминират случаите, в които жертвите отново а, стават жертви и да им се окаже помощ. Също така има а, е, има информация, че няма как да се осигури безплатна правна помощ. И това не е включено в проекто текста. Също така възможност за наказателни производства, но, не сам, но само срещу граждани на съответната държава, а не срещу постоянно пребиваващи. Що се отнася до защитата на правата на децата, има и допълнителни отъжняващи вината обстоятелства. Нещо, което трябва да проверим внимателно е, е колко сериозни са санкциите. Също така трябва да разгледаме и оценките на въздействието от миналата година, които показват, че в някои страни санкциите са изключително ниски. Това е много сериозен проблем. Спомням си, че когато започнахме да се занимаваме с трафика, имаше дори една държава членка, където просто се налагаше глоба. накратко. Положението е следното. Имаме първия проект за устен въпрос пред себе си. Ще продължим да работим по този текст. Ще продължим също така да работим и по текста на резолюцията. Крайният срок е декември така че най-вероятно ще се разгледан в пленарните заседания през януари. Благодаря. Благодаря много, госпожа Бауер. Никой не се е записал за изказване. Okay. Госпожа Генст поиска думата. Заповядайте. Р... Ернст, извинете. Vielen, vielen äh, ein... Много благодаря. Да, и исках нещо да кажа. Няколко неща всъщност, защото според мен въпрос е особено деликатен. За нас най-важното е да бъде добре подбрана формулировката – търговията, трафика с човешки същества, сякаш губи този привкус, който го характеризираше в началото, като без кофеиново кафе започна да бъде този въпрос. Затова ви приканвам към взимане на позиция. При това внимателно взимане на позиция, защото може да се окаже с противно действие, да извадим очи вместо да изпишем вежди. Особено когато става дума за малолетните, можем да влушим положението им. Това ви го казвам като германка. Не знам как стоят нещата в другите държави, но ми се иска да не го изпускаме от поглед. Нещо друго. Важно е наистина да се защитават пострадалите, жертвите. Да, съгласна съм, точно така трябва да се процедура, процедира. И когато става дума за малолетни, с още по-голямо право. Следва да работим с различни методи, да правим различия между случаите, в които децата са жертви и в които децата са свидетели – А пък по въпроса за запитванията, за устните въпроси, съгласна съм с гледището на госпожа Бауер да го формулира това процедурно като устен въпрос, но бих искала, ако може предварително да ми покаже тези устни въпроси. Въпрос номер едно, където се говори за сътрудничеството за Фронтекс – Трудно е, трудно е да се привлече за участие Фронтекс. Няма защо да се лъжем. Трудно е да се сътрудничи с него, трудно е да се контролира това сътрудничество. Ние искаме естествено да работим с тях и бихме искали да е, разполагаме предварително с календара на техните действия. Аз съм нова в парламента и не бих искала по липса на информация да пропусна някой важен факт от календара. Благодаря на госпожа Бауър. Съгласна съм с нейното процедурно предложение. Подкрепям я. Резолюцията също би могла да бъде вариант, защото след като се приеме Лисабонския договор, нещата ще се променят. Благодаря ви, госпожо Арнст. Госпожа Майснер има думата. Благодаря ви. аз съм аз съм съгласна с това, че трябва да работим повече по тези въпроси. Никога няма до, достатъчно каквото и да направим. По първия раздел, по раздел А, където говорим за потребителите, за ползвателите, спомням си, например, футболното първенство в световното по футбол в Германия. Аз тогава участвах в местния парламент на Южна Саксония и знаехме, че няма как да го предотвратим, че ще има неизменно греш... жертви по време на това спортно събитие, но поне се опитахме да проведем просветна кампания – в резултат на което хората, които се окажат свидетели на някакво насилие, поне да подадат жалба, в смисъл такъв да го разобличат. Благодаря ви, госпожо Майснер. Всички си спомняме, всички си спомняме колко и как работихме по време на въпросното печално известно световно първенство по футбол в а, Германия. И наистина смятам, че с наша помощ, по наша инициатива и в сътрудничество с местните немски власти успяхме да предотвратим по-голямото зло. Малкият дявол видяхме. Госпожа Коста има думата. Credo che sia, ringrazio molto la Bauer per questo contributo di... Да, благодаря. Вашето изказване бе изключително интересно, много полезно. Представихте ни вашите съображения относно процедурата, дали да е добре, дали да не е добре да го представим като устен договор. Но мисля, че като влезе в действие Лисабонския договор, това ще бъде първото действие, предприето от нашата комисия, може би да трябва да помислим за друга процедурна мярка. Ролята на комисията ни, ролята на парламента ще бъдат различни, следователно следва да бъде различен и начина по който се борим против трафика с човешки същества. Това, което казахте, бе изключително точно и конкретно. Представихте убедително версията или опцията за Устен въпрос. По шеста точка консенсусът е много важен. Чудя се точно как да се изразя, за да бъда най-добре разбрана, но когато говорим за условията, при които жертвите могат да дадат съгласие и да подадат жалба, да дадат съгласие за разобличаване на извършеното срещу тях престъпление. Ето тези условия следва да бъдат ясно определени. Понякога жертвите са много уязвими. Трафикът на човешки същества трябва да продължи да бъде типифициран като престъпление. Дори на пръв поглед да изглежда, че всички сме убедени в това. В моята страна, в Италия, например, си спомням, че начина по който се трафикира с човешки същества с течение на времето се променя. Аз започнах да се занимавам по-отблизо с тези с тези въпроси. Самия Европейски парламент започна да работи по тези въпроси с съответната бяла книга през 1996 година, но тогава по онова време говорихме за робството. Робството, което по един или друг начин е свързано с практикуването на, то, на тази търговия. Сега обаче се развиха нещата, разви се и организираната престъпност и те намират начин да намерят законови вратички. Просеците вече не ги експлуатират пред очите на всички на улицата, експлуатират ги вкъщи. И наистина хората са доведени до положение на робство. Тоест, в една такава скрита окопна война е много трудно да се действа с обичайните или до сега използваните законови мерки. През 2009 година есента, сега октомври месец, очакваме съобщение от комисията именно по този въпрос и най-вероятно трябва да договорим и допълнителни проучвания в контекста на конкретните държави и членки. За съжаление, организираната престъпност успя да се пригоди към сега съществуващото законодателство и това се превръща в проблем за нас. Трябва да видим как този организиран престъпен свят успява да заобиколи нашите законови мерки, как успява, как съумява да намери вратички, през които да се промъкне. Полицията в различните държави и членки често пъти е направо затруднена да разобличи тези мрежи на търговия и робство. Нещата привидно изглеждат по съвсем друг начин. Ето за това настоявам за проучване на нещата в съответните държави членки. Благодаря. E Благодаря ви, госпожо Коста. Госпожо Бауер, искате ли, искате ли за някои заключителни думи и бележки да вземете думата? Е, Bevezetőnek hadd mondjak el egy érdekes történetet. Nemrég hallottam Bécsben a, a nemzetközi migrációs... Да, разбира се. Съвсем наскоро в Виена на една конференция на агенциите по миграцията. на която аз присъствах, бе показана една картина с пепелник, на която беше написано Спрете трафика на млади жени и момичета. Картина, която бе сравнително стара, Тоест, от 1900 година много това показва, че трафика на хора съвсем не е нещо ново. Това е бил феномен, известен в Южна Америка и полицията не прави достатъчно. Би било добре Европол и Фронтекс да започнат да работят заедно. Но за да се намерят нови възможности. Но се оказва доста трудно да се въведат конкретни мерки. Освен това, когато се задава устен въпрос, има само 25 реда, така че няма как да се включи много информация. Но рамковото решение – което се надяваме, че ще бъде прието, може да е полезен начин да се преборим с трафика на хора. В Палермо има съвсем конкретни дефиниции на търговията с, с а, хора и има и дефиниция на съвета на Европа по този въпрос, а пък а, и ние имаме рамково решение, в което също е включена дефиниция, която ще е, е приложима във всички страни от Европейския съюз. Имаме, разбира се, различни категории трафик. Ето, например, има и търговия на човешки органи. Има обаче голяма има, има разлика между трафика на хора и каналджийството. И, и чак накрая на пътуването може да се определи дали говорим за едното или другото, защото някой може да си плати, за да бъде нелегално преведен в чужда страна и едва накрая на пътуването да установи, че всъщност е станал жертва на трафик. Жертвите не трябва да се наказват. Дори да са били принуждавани да извършват престъпления. И рамката, с която рамковото решение е доста внимателно уточнява този въпрос. Да кажем, ако става дума за едно дете, дете, което може да е свидетел, децата могат да се разпитват само веднъж и то не пред публика и се обсъжда дали или не е допустимо да се заснемат разпитите. Точка 6 Б е изключително важно, защото това, което е известно като Стокхолмския синдром, е много е, реално и, е, и прави нещата доста сложни за много хора. Това означава, че може да ни е трудно да определим методология или методи, по които да се работи. Но мога да ви обещая, че а, през целия следващ мандат ще се сблъсквате често с този въпрос. Много ви благодаря, много ви благодаря, госпожо Бауер. Очевидно нещата са нагорещени до червено и са важни. Важни са за нас. Дори и с влизането в сила на Лисабонския договор, което горещо се надявам да се случи на 1 декември, тогава ще имаме засилени правомощия в много области, в тази включително. Затова нашата комисия ще има повече права, повече отговорности. Ще имаме право на законодатели. Така или иначе не можем да чакаме събитията да се случват с кръстени ръце. Ако сте съгласни и смятам, че ще сте, ще следваме следната процедура – процедурата, предложена от госпожа Бауер. Устен въпрос към комисията и към съвета, след което ще започнем изработването на резолюция. Резолюция, която ще бъде подготвена в начален вариант от госпожа Бауер. Разбира се, в сътрудничество с докладчиците в Сянка. Въпросната резолюция ще бъде приета на следващото ни заседание. Кога е то всъщност? На 13, извинете, на 30 ноември. В 3 часа след обед. На това заседание на 30 ноември ще приемем резолюцията, за която току-що ви говорих, след което ще бъде разгледана на пленума от 14 до 17 декември. Хубаво тогава и така изчерпваме днешния дневен ред. Благодаря ви за участието. Благодаря и на преводачите, казва любезно госпожа председателката за тяхната добра работа. Благодаря ви. Виждане.